Съжалявам, трябва да започнем. Не мога да изчакам всички. Тази сутрин имахме дълго заседание с пълна зала. Темата беше спорта. Надявам се, че Другите теми ще събудят същия интерес сред вас, въпреки че не всички са тук. Радвам се за малкото, които са тук в залата. Явно те проявяват особен интерес. Радвам се, че днес ще имаме възможност, че днес ще имаме възможност да разменим мнения с Комитета на мъдреците или групата за размисъл. Ако обичате, отнесете се настрани. доколкото разбирам, вие говорите френски язик. А, ако обичате, седнете тук. Може би техниците, които ни чуват или може би не ни чуват, да се погрижат хората да могат да чуват превода. Защото сега в момента това не е възможно. Така, нека да започнем. Сред нас са представители на Комитета на мъдреците. Този комитет беше създаден през април от комисията. Комисарът, която е отговорен за това досие, а също и комисаря, който отговаря за културата. Комисията помоли всички експерти да направят предложения как най-добре да се справим с онлайн достъпа до европейското културно наследство и неговото опазване. Тоест, как ние трябва да се справим с Урапеана. Радвам се, че сред нас са тук тримата мъдреци. Те не са тримата крале, а тримата мъдреци, тримата мъдреци не от изтока, а от Франция, от Германия и от а, Нидерландия. Радвам се да поздравя госпожа Елизабет Нигеланд. Тя е, а, председател на Европейската фундация за а, библиотеките. Сърдечно добре дошла. След това господин Морис Леви, председател на е, френската комуникационна компания и след това е, Джак Дедека, той е писател, той е есеист и журналист. Тук ли е? А, ще дойде. Ще дойде. Той без това няма да се изказва първи, така че не е толкова трагично. Тримата мъдреци скоро приключиха една онлайн консултация и след 17 октомври организираха изслушване тук в Брюксел и сред темите, които бяха част от процеса на консултация, бяха възможности за намиране на дигитални решения, след това публично-частни партньорства и естествено авторски права и практики на лицензиране. Докладът на групата за размисъл ще ни бъде доставен в края на тази година и ние естествено се радваме, че още към днешен момент ще можем да хвърлим поглед върху тяхната работа. Ще помоля сега всеки от тримата мъдреци за 10 минути да разкаже за най-важните резултати от своята работа. Започваме с господин Морис Леви. Моля, вие имате думата. Можете да говорите на майчиния си език, ако желаете. Ще говоря на френски. Тази сутрин говорих. Сутринта говорихме за здраво тяло, сега ще говорим за здрав дух дух, който е прочел много книги. Както казахте, по и, и искане на госпожа Крус и госпожа Василио започнахме работа през май тази година и предстои наскоро да при, приключим мисията. Не знам дали сме мъдреци. Това, което знам е, че подходихме към проблема с много наивност в началото. Дадахме си сметка, че задачата е огромна. Тя включва ог... много аспекти. Сред тях и е един емоционален аспект, тъй като става дума за европейското културно наследство. Това засяга е, културата и живота на европейците. Не знам дали ще бъдем в състояние да отговорим на вашите очаквания днес след обяд. Но сме изключително щастливи, че сме тук в Европейския парламент. Щастливи сме, че имаме възможност да ви покажем актуалното състояние на работата. Възложена ни е една мащабна задача. Тя включва доста аспекти. Няма да се спирам на тях. Става дума за финансиране на цифровизацията, за да може Европеана да има бъдеще. Също така от нас се очаква да дадем някои препоръки и да кажем какви са условията за партньорство между частния и обществения сектор. Също така, как можем да пренесе, да включим в онлайн достъпа произведения, които са защитени с интелектуална собственост, също така произведения, които са изчезнали, също така достъпността на различните а, аспекти, не само аспектите, които са свързани с конкретни задачи Започнахме работа през май. Работихме задълбочено. И това, което установихме с известен страх, беше, че и културни, и економическият аспект са много обхватни Работът, работата е мащабна. Второто, което искам да кажа, е, че в хода на работата други вървяха при това с огромни стъпки. Това изисква да предприемаме бързи действия. Това не е, съвсем не е просто. Как започнахме работа по задачата? Най-напред ние подходихме с пълна отвореност. Каквито и да са проблемите, които могат да възникнат по отношение на този, на един или друг фактор, какъвто и да е страната на происход на фактора, ние нямаме предварително отношение е, нито спрямо редакторите, нито спрямо авторите. И така ние подходихме с голяма амбиция. А целта ни беше да дадем отговор на въпросите за това как да формулираме принципите, които са относително лесни за изпълнение и как да дадем прагматични решения. Ние дефинирахме един подход, който да съдържа в себе си ясни идеи, но заедно с това да бъде и прагматичен. Прагматичен, защото сме изправени пред доста предизвикателства. В светлината на това ние подготвихме препоръки, които вървят в тази посока, а именно те се основават на здрави принципи и заедно с това са прагматични. Сега не можем да ви кажем какви са препоръките, но сме готови да отговорим на въпросите. Какво направихме? Какво извършихме? Проведахме консултация, която искахме да бъде обхватна, за да отговорим, за да дадем отговор на въпросника. В тази консултация участваха нези, които имаха какво да кажат и които бяха попълнили пълния въпросник. Първата изненада, на която се натъкнахме, беше броя на участниците около 1500. Разбира се, имаше и традиционните лобисти. Ние сме им благодарни за това, че дадаха някои пояснения. Също така, обаче, граждани от всички страни изразиха своите вълнения и своите въпроси. Второто, което извършихме, и вие го повторихте, госпожо председател, по вебкаста беше предадено едно публично слушване, в което участваха 100 души. Това изслушване беше много важен момент в работата на нашата група, тъй като ние участвахме в един много вълнуващ момент на събитие, на което участваха и изтъкнати професионалисти. Денят беше много интересен. Също така с, е, влязахме в контакт с министрите в държ, на държавите членки, които ни дадаха, които ни запознаха с е, вълненията в своята страна. Какво можем да кажем на този етап? Първото, за започва да се очертават някои статистически данни. Нещата започват да придобиват измерим израз. Оказва се, че финансовият аспект е много важен. И в този момент, в който държавите членки изпитват финансови затруднения, има недостъг на обществените средства, финансирането ще бъде много сериозен проблем. Заедно с това ще възникнат някои други въпроси а именно как, къде да прокараме разделителните линии, къде да сложим курсора по отношение на обществено-частното партньорство. Така че да има контрол от страна на гражданите и на културната общност и да се осигури максимален достъп до книгите и заедно с това да има стимул на партньорството между частния и обществения сектор, за да може да се осигури финансиране. Наясно сме с сложността на задачата. Възниква също така въпроса за авторското право и най-вече за това, което наричаме а, черни дупки на 20 век, как да цифровизираме цялото това съдържание и как да направим така, че съдържанието да е достъпно за всички, като се зачита авторското право. Постигнахме известен напредък в тази област, имаме конкретни а, идеи и ще формулираме конкретни препоръки. Има и един друг аспект. Това са произведенията, непокрити от, авторс, от авторско право. В, в, в това отношение има значителни различия между законодателствата на, отделни, на различните държави. Освен това, когато навлезем в света на цифровизацията, ние влизаме всъщност в един свят на подвижното и на ускорението. Възможно е да се наложа значителни инвестиции, които бързо да устареят. И въпросът за устаряването е изключително важен, тъй като той опира до актуализацията на съдържанието. Европеана получи много сериозно внимание от нашата страна. Европеана е прилича е, е книжният вариант на Google. В Европея, чрез Европеана има е, достъп до милиони сто хиляди произведения. Нещо, за което не си даваме винаги сметка. Не можем да... Е, трябва да сме наясно, че не сме бедни тук. В последния етап бях е, е, проведени няколко срещи. Предстоят ни още срещи. Ще бъдем в състояние да представим своя доклад преди коледа за да има време той да бъде прочетен по време на снежните и дъждовни дни, за да го представим в окончателен вид на комисарите, които ни възложиха задачата, госпожа Василио и госпожа Крус. Надяваме се това да стане в началото на януари следващата година. Всъщност работата ще... Сроковете са доста кратки. Бихме искали да имаме още няколко месеца, но при всички случаи ще имаме възможност да представим информация по някои от най-важните въпроси. Сега Елизабет и Жак ще допълнят казаното от мен. Председателката, благодаря го. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Аз нямам какво да добавя към казаното. Може би само да изкажа сърдечната си благодарност. Бих взела предвид всички въпроси и всички предложения за по-нататъчната си работа. Сега, казва председателката, мога да поздравя сред нас и писателят. Давам ви думата, можете да говорите малко по-дълго. Е, мисля, че нашият председател представи всичко по много изчерпателен и пълен начин. Това, което работим е се превърна в така, неотложен въпрос. Размисълът започна. Работата по, в тази група започна да придобива все по-неотложен характер. Благодаря. Тогава можем да започнем дискусията с колегите. Искам да ви кажа, че тук отпред имаше много колеги, трябва да седнат малко по-назад заради микрофоните. Госпожа Трюпел, вие имате думата. Благодаря, Дорис. Благодаря и на нашите експерти, на Комитета на мъдреците. Господин Леви, вие още веднъж очертахте всички предизвикателства, през които сме изправени. И това беше причина за нас или за комисията да създаде този комитет за мъдреците, защото ние искахме да получим малко повече знания, не само за е, размера на предизвикателствата, но и за решенията, които трябва да предложим в случая. Вие очевидно не сте приключили още вашата работа, но вие очертахте всички големи въпроси и големи предизвикателства – и за това аз ще формулирам към вас няколко въпроси с надеждата да ми дадете някои предварителни отговори. Една част от политическия дебат се състои в това, че обществеността очаква от Европеана да им осигури достъп до цялото европейско културно наследство. Тук възниква въпроса с финансирането, но тук възниква и въпроса с защита на авторските права, защото нашата система е различна от тази в САЩ. Нашата традиция е друга, различна от американският копирайт. И тук става дума за това как да бъдат обединени две национални традиции. Освен това има едно политическо изискване да може да се даде възможност за цифровизация на всички произведения, така че да могат да се ползват. Аргументът обаче е, че няма достатъчно отчитане на правата на хората в сферата на авторското право, така че тук трябва да има други решения, компенсационни модели, модели на признаване между различните субекти. Също така трябва да се търсят и модели за постигане на споразумение. Също така цел целият дебат, който се води около данните, трябва да се вземе предвид, защото тук става дума все за едно и също противоречие. Аз ви моля, ако вие тримата експерти сте в състояние, да ни кажете дали има някакви предложения за решение от ваша страна или пък имате различни предложения, които ние бихме е, дебатирали в политическото пространство. Така че, ако ви моля, ако мога да ви помоля малко по-конкретни да бъдете. Искам да благодаря на всички оратори. Um, uh, благодаря много. Имам въпрос, свързан с въпроса, зададен от госпожа Трюпел. Говорим за интелектуалните права и авторските права. В Европа има е, е, много голямо културно многообразие. Това е интересно, а освен това е економически потенциал. Така че в Европа в момента не е завършен дигиталния пазар и все още няма лесен достъп а тук в Европейския парламент има много а, дискусии за по-строгото приложение за съществуващите закони, а от друга страна има и достъп до различни а, варианти за избор. Има различни начини, по които могат да бъдат възнаграждавани авторите. Така че интересното е какво можем да разберем от самите автори. Тук много често изслушваме представителите на авторите, а не самите автори. Те твърдят, че представляват интересите на авторите, но може би това е спорно. Също така във връзка с а, цифровизацията, какво ще загубим и какво ще спечелим, а, ако цифровизираме или не цифровизираме нещата в Европа. Също така колко ще струва преминаването от 27 различни системи в една европейска и разгледали сте елементите на най-добрата практика по света, както и Fair Use, една американска концепция във връзка с копирайта. Господин Борис. Państwu за Искам да посоча, госпожо председател, че е, на първо място искам да благодаря на нашите експерти за направените от тях презентации. Въпросът ми е свързан с културното наследство. Става дума не само за литература, а за цялата иконография в Европа. Европеана е част от това и аз мисля, че културното наследство в Европа трябва да се схваща малко по-широко. Става дума за достъп до а, графики, до стари карти, а също и до това, което имаме днес в интернет. Имам предвид аудиовизуалните съдържания, филми и други културни произведения, които търсим в интернет. Моят въпрос всъщност е сходен на този на госпожа Трюпел. Аз питам за същото. Питам дали съществува бизнес модел, който ние бихме могли да приложим тук, така че авторските права да бъдат зачитани, но аз е, искам да попитам и за Европейската цифрова програма за действие. Там също се говори за специфични бизнес модели. И за това въпросът ми е, искате ли да включите тук аудиовизуалните съдържания в тези механизми? Имам предвид е, бизнес модели и спазване на авторските права. Благодаря. Аз самата ще задам въпрос, казва председателката и с това приключвам въпросите. Казахте, че сте се срещнали с министъра след Те дадоха достъп на културното наследство на Германия, Франция. Аз бих искала да знам дали са готови да го направят и по какъв начин или нещо, което им пречи. Това е което искаме. На кого? Кой иска думата? Господин Леви. Ще отговоря на някои от въпросите и мисля, че ще бъде добре Елизабет Нигеман и Жак Дедекер да допълнят. Не мога да ви кажа какво са готови да направят министрите. Дебатът беше съсредоточен най-вече върху онова, което очакват от нас и върху въпросите, по които те искат ние да свършим работа. Моето впечатление е, че имаше изключителен и изненадващ ангажимент – всички те бяха мотивирани и участваха по изключително активен начин в дискусиите и също така разбрах, че някои от тях се бяха записали за изказване и брой на изказващите се беше много голям. И това беше по тема, която съвсем не е лесна. С други думи, това е нещо, отношението към което е много сериозно. Второто, което искам да кажа е, че прочетах доклада, както и всички ние, тъй като той ни беше представен заедно с всички важни елементи, до които имахме достъп. И това беше добра, добър принос към нашата работа. Правото за, въпросът за авторското право е изключително сложен въпрос. Мисля, че ще бъде добре Жак да каже няколко думи, защото не само, че всяка страна си има своята специфика, има обаче и е и една... Сблъскваме се и със сериозност на проблемите за бъдеще и не можем да се отнесем лекомислено към въпроса. Беше повдигнат и един въпрос, ако не се лъжат госпожа Шака. Това е въпрос свързан с економическия потенциал. Не сме се занимали с този въпрос. Смятаме, че мисля, че има много да се работи по инвестициите, за да можем да насърчим предприемаческия дух на европейците. По-нататък за аудиовизуалното съдържание въпрос, който беше разгледан в, по време на обяда. Изказаха се няколко души. И госпожа, аз ви предлагам истинските мъдреци да си кажат думата. Жените мъдреци. Заповядайте. Аз бих казала още нещо за аудиовизуалните съдържания. Чувството, което имам, че Европеяна не е компетентна по това, се поражда вероятно от факта, че тези аудиовизуални произведения са възникнали през 20 век или по-късно, защото просто нямаше преди такава технология, за да могат тези съдържания да се архивират. И точно тук възниква голямата тема, именно защитата на авторските права, защото при аудиовизуалните произведения има различни произведения, където е много трудно да се а, дефинират правата на всички субекти и да се изяснят. Това е пример колко важно е да се отнасяме към тези неща в цялото им значение и също така, че те трябва да бъдат правно изяснени. Най-щекотливата тема е това, според мен. Тя е по-сложна от въпроса с финансирането или е, някой друг въпрос когато става дума за авторските права, наистина е сложно и тук аз бих се вслушала с удоволствие в предложението на Морис Леви и давам думата на Жак Едек. Ние положихме усилия да разгледаме максимално пълно проблемите, които се поставят на маста. Тези, много от проблемите са и нови. Във вашата комисия едва ли се случва често тези проблеми да бъдат поставени с такава острота. Това е свързано по всяка вероятност и с технологичният аспект започваме да говорим по въпрос, който често е бил замитан под килима. И това е хармонизация на авторското право. Знаем, че различните държави членки си имат различна уредба по въпроса. Но по силата на интернет, който не познава граници, не можем да оставим да съществуват съвместно системи в рамките на една и съща територия. Въпросът се поставя на всички нива на взимане на решение в Европейския съюз. Ние даваме само един скромен принос ние сме хора, които ежедневно се сблъскваме с тези проблеми. Но именно при вас женето е, ще се вземе от е, вас и от е, съвета на министрите. Съвета на министрите остави у нас чудесно впечатление. Останахме с впечатление, че това са хора, които се отнася изключително сериозно към въпроса. Бяха готови да изслушват. Изказах се много подготвено. Очевидно е, че тази проблематика е много аспектна. Това означава да. Комисията по култура на парламента да покаже, че е, е на висотата на очакванията. Това е, е шанс е, повече за вас, отколкото за нас. Вие ще водите дебати. Със сигурност ще има противоречия, ще има конфликти по идеята за авторско право но всичко това ще бъде много интересно. Ще бъде интересно да видим как се променят мненията. Един допълнителен въпрос от госпожа Трюпел. Да, вие отново казахте, че всичко се намира в голям конфликт и че ще имаме много напрегнати дебати. Ние още от преди година и половина започнахме да обсъждаме тази тема и моето очакване към вас беше да предложите различни сценарии или опции, където ние възоснова на ясни текстове да можем да си помислим как да процедираме по-нататък. Казвам още веднъж е, централния въпрос за въпросите на мъдре... произведенията на мъдреците е да се направи изключение от авторското право, да се извърши хармонизация или пък да се запазят тези неща и е, Diligent Search да се привлече като модел, така че да се е, предвиди съответно заплащане за авторите. Е, едната школа е да се правят генерални изключения, за което е необходим огромен економически потенциал. А, второ, ние не можем да се откажем от концепцията за интелектуалната собственост. Това ще стане проблем в средносрочен пласт на европейско ниво и тук ще трябва просто да си помислим как да действаме с с авторските права. Затова ви моля е, интересните дебати, които сте имали, да, да е, дадат повод да ни посочите някои опции, по които ние конкретно да дискутираме. Ние знаем, честно казано, че и то отдавна, че ще имаме големи проблеми. Благодаря, казва председателката. Ние сме сигурни, че е, тримата мъдреци още не са стигнали до края на своя дебат, не са достигнали до кулминацията на мъдростта. И когато говоря за авторското право, аз не съм юрист, но мога да кажа, че това е квадратурата на кръга, защото аз установявам, когато говоря с писател, единият казва, авторското право не е важно, важното е произведенията ми да са в интернет. Да, има такива случаи днес. Аз съм абсолютно сигурна, че и госпожа Шаке ще намери такива неща. За мен това обаче е ужасно. Ако той желае, според мен, да стане известен, интернет е най-добрата платформа. Обаче, ако иска да печели пари, трябва да спазва авторските права. Така че, според мен, тези неща са много трудни, когато се разглеждат в взаимодействие и за това са мъдреците, за да намерим е, правилния път. И надявам се, че ние днеска няма да го направим и по-скоро по-скоро сигурна съм, че днес няма да го направим, но след зимната почивка някъде на хубав сняг, вероятно вие ще сте намерили толкова мъдрост, че вече през януари или февруари да ни покажете пътя. Защото всъщност вие ще дадете основа за работа на колегата Бърния. не само за колегата Василио. Колегата Бърния трябва да предложи директива за авторските права и тя трябва да отговаря както на вашите, така и на нашите нужди. Аз не искам да говоря по-дълго. Скъпа Хелга, ти не получи отговор или може би твоята реплика беше отговор. Знаем, че днес не можем да дадем отговори на тези генерални въпроси. Пожелаваме на мъдреците много успех през следващите седмици и се надяваме скоро да можем да научим резултатите от тяхната работа. Благодаря на колегите, че се заеха с тази задача. Сигурна съм, че вие ще стигнете до е, задоволителен резултат. По друг начин просто не можем да процедираме. Така е в политиката. Благодаря. Добре. Тогава. Сега, ако искате, е, можете да останете, но ако имате други задължения, е, можете и да напуснете залата. Така, стигаме сега до точка 7 от дневния ред. Радвам се, че сред нас е госпожа Нели Кръс, заместник председател на комисията с нея ние вече проведохме дискусии, то многократно през тази година. Искам веднага да й дам думата. Тя знае къде всъщност са нашите проблеми. Говорила съм много пъти с нея и смятам, че за 15 минути тя би могла да обясни какво имат е, предвид е, е, при програмата за цифровите технологии. Въобще е в сферата на тази политика. Нели, давам ти думата. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията по култура, нека първо да ви благодаря на цялата комисия и на всички останали, които се интересуват от тази област, за това, че проявявате интерес към нашите дейности във връзка с цифровия дневен ред. Няма да се изненадате, а, е, а, е, като ви кажа, че и аз проявявам голям интерес е, и чета много за всички тези инициативи, всички, които попадат в моя портфел, включително тези, които обсъждаме в двустранния подход във връзка с двойната система за разпространение на медийни продукти, в връзка с която ще изготвим договор. През юни имах възможност да представя цифровия дневен ред. Говорихме, че това е амбициозен дневен ред, но все пак от вас зависи това. Това е цифровия дневен ред за Европа. Със своите... А, и предстои тя да се адаптира към стратегията за периода до 2020 година. Днес искам да обсъдя с вас първите мерки за приложение във връзка с цифровия дневен ред. Ще говоря с широколентовия, е, за широколентовия интернет и е, за радиочистотния спектър. Ще говоря за основните инициативи във връзка с цифровия дневен ред за 2011 година. Всички сме съгласни, че бързия достъп до интернет за всички ще играе решаваща роля в економическото възстановяване. Той ще даде възможност да подкрепим иновациите в цялата економика и да намалим цифровата пропаст. Много добре съм наясно, че е още по-голям е залога. Това не е всичко. Говорим не само за економиката, е, става дума не само за цифровата пропаст, да говорим за всичките 500 милиона души в Европа, които да могат да участват в културния живот. Широко лентови интернет е част от пакета, в който са включени три предложения. Е, е, едното е предложението за, следващо, за мрежи от следващото поколение и също така съобщението за широколентови интернет. Ще говорим за усилията, които са свързани с бързата инфраструктура в Европа. Поех рисковете да се боря за това и сега трябва да ме... Имам нужда от ваша да подкрепа, защото тук най-важното е общ... са комуникациите по широко лентовия интернет. Така се създава рамка за всички заинтересовани лица, за всички, които участват. Става дума за частния отрасъл, за държавите членки, за регионалните и местни власти. всички те трябва да работят заедно с нас и ние трябва да работим с тях, за да можем да изпълним задачите, които сме си поставили в цифровия дневен ред и в ангажиментите поети пред парламента. Предлага се четири действия. Първо, държавите членки трябва да разработват национални планове за широко лето в интернет. Това е отрешаващо значение, именно това обсъждаме. Второ, цената за инвестиране в широколентова инфраструктура трябва да бъде намалена. А, не трябва да се съгласяваме а, с а, първите предложени цени. Трябва да се опитваме на а, заедно с държавите членки да координираме инфраструктурата така, че да направим спестявания. И трето, използването на фондовете, на структурните фондове, регионалните фондове и фонда за регионално развитие. Трябва да използваме всички тези възможности. Радвам се, че събрахте заинтересованите страни в парламента за едно събитие, защото в крайна сметка ние няма да отидем с всичко а, напълно готово а, при държавите членки и да ги молим за да съгласие. Напротив, държавите членки, а заедно с местните и регионални организации, трябва да разработят своите национални бизнес планове. И ако те звучат логично, тогава ще има кой да ги чуе. що се отнася до инвестициите в инфраструктурата и до използването на капацитета на интернет, има смисъл да има бизнес планове. Трябва да има по-високи инвестиции в широколентова инфраструктура, които да са насърчени от Европейската инвестиционна банка. Поддържаме връзка с банката. Знам, че и вие обсъждате тези въпроси от време на време. Има и други финансови инструменти. Така че не трябва да се отказваме. И както и друг път съм казвала пред вас, по някой път някои дребни възможности и а, малки планове могат да имат много стимулиращ ефект. Споменах а, случая на Рутланд, където е едно село, а, което си даваше сметка, че в а, последно в списъка за инвестиции на инфраструктура за интернет, предприе мерки събра 40 000 евро и разработи и собствена компания, ако може така да се нарече, и най-чаровният елемент на този пример е, че интернетът, който се предоставя там, е три пъти по-бърз, отколкото в центъра на Лондон. Така че това е отличен пример. Никой не трябва да, да чака. Всеки може да се задейства. Трябва повече широколентов интернет да се предоставя и бежично чрез радиочастотния спектър. Във връзка с него комисията предлага програма, която е първата обща рамка за стратегическо планиране и хармонизиране на спектъра с цел подобряване на единния пазар на електронните комуникации, както и подкрепене на други важни политики на Европейския съюз, като а, тези в околната среда, транспорта, здравеопазването и прочее. Спектъра е ограничен обществен ресурс. Затова трябва да имаме предвид всички съществуващи и потенциални потребители – и е, да сме възможно най-обективни и да не дискриминираме, като имаме предвид не само економическия, но и социалния и културен елемент на потреблението на спектъра. Затова трябва да излезем от обичайните си навици и да обсъждаме и потенциалните потребители. Също така смятам, че не е добре да се създават изкуствени разделения между спектъра за радиоизлъчване и спектъра за широколентов интернет, който е безжичен. Мисля, че можем е, да говорим за синергии тук и можем да говорим за амбициозно развитие на дигиталната телевизия и повече капацитет, капацитет за развитието на уайрлеса. Така ще имаме и а, а, висока културна и социална стойност, които ще се добавят, включително и в области, където такъв достъп все още няма. Знам, че има известни притеснения. Аз не съм наивна, поне се правя, че не съм. При всички положения знам, че има притеснение, че wireless може да създаде проблеми с радио и телевизионните програми, които се излъчват по радиочастотния сектор. Именно заради това комисията се обърна към съответните технически органи, за да разгледат този въпрос. Все още не са ни известни крайните резултати, но има хора, които много добре познават тази техническа област и можем да постигнем съгласие между всички заинтересовани страни, така че за в бъдеще да имаме по-добри стандарти и да се прилагат специални техники за разрешаване на спорове. Това са основните въпроси. Оттам нататък нашата задача ще бъде тези нови стандарти и техники да бъдат въведени преди голямото навлизане на този тип оборудване на пазара. Става дума също и е, за безжичните микрофони и други безжични устройства. Там също носим своите отговорности. В нашето предложение, отново говоря за спектъра, подчертаваме културната економическа а, сила на тези услуги, тяхното голямо значение и това, че те имат добри възможности за развитие за бъдеще, за да се създават доброкачествено медийно съдържание и е, да се дава възможност на гражданите за достъп до интернет. Държавите членки са е, най-добре поставени и за да оценят настоящото положение с радиочастотния спектър. Но това не означава, че ние сме извън играта. Напротив, очаква, участваме и сме поели сериозни ангажименти пред вас. На 29 октомври а, се проведе среща на заинтересованите страни, така идентифицирахме някои от важните дългосрочни цели. Ще преследваме задачите си много целенасочено и в заключение по спектъра искам да кажа, че дори когато нещата се разпределят приоритетно в спектъра, в програмата за спектъра, тя е, е една програма, която е много широко обхватна. Това е 5 годишна програма и ще можем да постигнем нейните цели само ако има тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни. И започвам с вас, не защото съм изключително любезна, а защото знам а, къде стои си властта. А, също така са много важни и държавите членки, и представителите на този отрасъл, както и на потребителите – на неговите услуги. Очаквам вашата подкрепа за тази, за тази амбициозна програма. Споменах, че искам да говоря и за работната програма за 2011 година. Основните действия, които ще предприемем следващата година. Ще се опитам да засегна само най-важните въпроси неутралността на мрежата. Това е от решаващо значение. При обществените консултации, които приключиха на а, е, края на септември, получихме много отговори, които са публикувани в интернет, заедно с оценката на комисията. Миналата седмица проведохме среща на върха в парламента, за да се придвижим напред и този дебат беше изключително полезен. Бях доволна от резултата. Сега ще обобщя наученото и ще ви информирам и вас и съвета възможно най-бързо. По телекомите ще трябва напълно да оценим въздействието на регламента за роуминга и ще ви информираме за заключенията си. Ще трябва да обсъдим също и какво да правим с разпоредбите за универсалната услуга във връзка с пакета за телекомите. Това също е важен въпрос. Може да се очаква, че към края на следващата година ще излезем с едно законодателно предложение, за да информираме и вас и съвета за начина по който може да се използва повторно информация от обществения отрасъл, така както е, се а, от обществения сектор, така както е записано и е, в разменените между председателите на институциите писма. Ще говорим и за достъпа до интернет. Всеки европейски гражданин и напълно всеки, е, включително и хората, с увреждания, защото това е много важно за социалното включване, трябва да има достъп до интернет, за да може всички да участват. Трябва достъпа до интернет да е задължителен за обществените вебсайти и ще направим и други препоръки във връзка с плана за действие на скоро прият от комисията. Ще наблюдаваме приложението, транспонирането на директивата за аудиовизуалните услуги и ще наблюдаваме дейностите по цифровия дневен ред. Следващата година ще има възможност да разгледам тези въпроси в малко по-големи подробности заедно с вас, но всички тези неща трябва да, ви, да бъдат представени на вашето внимание, за да получа първите ви становища. Тази сутрин а, на съвета а, за образование образованието, културата и младеща се приеха решение, заключение във връзка с културното наследство на Европейския съюз и се и по-конкретно филмовото наследство и се настоява да се предоставят средства, така че съответните институции да могат а, да създават достатъчно добри възможности за, съкра... за съхранение на филмите, като а, хранилищата трябва да имат адекватни права за съхранение и да бъдат подкрепени от национални и е, регионални средства. Говорихме също така и за културните и аудиовизуални е, аспекти на цифровия дневен ред. Говорихме за приоритетите на държавите членки, за възможности за подобряване на хоризонталната координация между всички институции. Говорихме за работата на национално и на европейско равнище. Също така проведохме и работен обяд. И за него научихте от Комитета на мъдреците. За мен е отлично това, че трима изключително ангажирани а, и активни човека с, а, са готови да се занимаят с този важен проблем. Защо избрахме трима души? Ами това не е група, която да представя заинтересованите страни, а по-скоро група хора, които могат да подходят по един новаторски нестандартен творчески начин и, както знаете, те използват всички възможности за участие в изслушвания. И така. Аз знам точно толкова, колкото и вие знаете. А след срещата си с тях, трябва, разбира се, да приемем това, че те все още не са приключили работата си и че правят всичко възможно, за да изготвят крайния доклад, който би могъл и да се надяваме ще бъде от решаващо значение за бъдещите ни действия във връзка с цифровизацията и Европеана. Мисля, че те трябва да имат възможност да свършат работата си напълно – Тази информация обменихме по време на обяда и на неформалната среща с министрите. С голям ентусиазъм установих, че основните въпроси са важни за всички. Може би за някои това не е изненада. Но това е важно. Все пак, що се отнася до съвета, аз имам опит – с работата на съвета и трябва да ви кажа, че не винаги нещата стоят точно така. Така че тук имаме е, добри възможности за надежди. Благодаря много, Нели. Покрихте много теми. Вие засегнахте множество теми и сега искам да дам думата на нашия докладчик за културните аспекти. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за обзора, който направихте като автор на становището на Комисията по култура. Естествено, аз ще се е, спра върху е, културните аспекти. Мисля, че според мен е ясно за всички, че е, широкоспектърните технологии са важни не само за нас в Европа, те е, осигуряват възможност до културното наследство е, на обществото и тук нещата са безспорни. Много се зарадвах, когато чух вашето изказване, че вие искате да спрете във всички случаи изкуственото разделение между интернет и класическата телевизия. Моят проблем е, че когато погледна това, което които е представила комисията, аз наистина не съм особено голям оптимист, а по-скоро съм загрижена, че точно в сферата на телевизията точно в тази сфера е, има е, опасност от е, връщане назад, от спад. И мисля, че точно комисията трябва да предвиди други частоти над 800 и това ме прави загрижена, защото всъщност става дума за това, че е, класическото радио изобщо ще бъде изместено от е, тази мрежа на е, радиоразпръскване. И всъщност знаете, че радиото е част от нашето културно многообразие, от медийното многообразие, а по този начин на нас са ни необходими такива частити. В Германия, например, инвестират много много средства в ДФБТ. Това са всъщност пари хвърлени на вятъра, защото те е, не са били полезни за нищо. Знаем, е, че във Франция наземното разпространение играе много по-голяма роля, отколкото в други държави. Тук е, кабелите не са от значение, казах надземното разпространение. А ако приемем това, което е включено в телеком пакета, т.е. в смисъла на плурализъм на мненията, културно многообразие и така нататък, и предвидим неутралност на технологиите. Тук мисля, че трябва да гарантираме дългосрочно радиото да може да се разпространява по надземни технологии, а не само да се преценява економическата полза. Мисля, че тук ни е необходима програма за радиоспектър с радиочастоти, за да можем в бъдеще да гарантираме по-нататък и в бъдеще изобщо в Европа да се извършва надземно разпространение. Вие казахте, че държавите членки трябва да запазят правомощията си. Според мен също е така, защото именно различията, които имаме помежду си като държави членки, водят до там, че ние губим известна част от нашата самостоятелност и от нашите правомощия. Но тук имам впечатление, че програмата Радиоспектър всъщност прехвърля към компетенция компетенцията повече правомощия и е, то както по отношение на координацията, така и на провеждането на политиката за частотите. Естествено, искам да се спра и на засичането на частоти. Тук е, трябва да се обърне много голямо внимание да не се стига до смущения, като е, трябва да се прилага принципа на причинителя. Например, микрофоните, бежичните микрофони, които са от голямо значение и за всеки общински театър, тук трябва в проекта за директивата да внесем повече яснота, по-голяма правна сигурност за засегнатите лица, също така да се помисли за съответно финансиране, за нови инвестиции, защото смятам, че точно сферата на културното многообразие трябва да намери по-голямо отражение в програмата за радиоспектрите в никакъв случай не трябва да се забравят, разбира се, и другите области. Благодаря, каза председателката. Наистина, аз 100% се присъединявам към казаното от вас. Ние всички сме обвинени в борбата за запазване на културното многообразие. Проблемът е, че днешните производителни на микрофони изобщо не произвеждат нищо преди да са получили уверение, че могат да го произвеждат от комисията. защо? Защото просто не искат да произвеждат стока, която после не може да бъде продадена. Така че виждате, като че ли вредата е по-голяма, отколкото ползата. Госпожа Фархайн е следващият оратор. Първо искам да благодаря, госпожа комисар, за това, че днес сте гост в Комисията по култура и че всъщност се провежда такъв дебат и също така, че ще вземете нашите становища предвид в Комисията. Според мен е важно програмата за цифровите технологии да се разглежда не само от технически аспект, но и от културен аспект. Петра Камер също като че ли говореше с моите уста, когато направи изказването си, засегна всичко, което и аз бих подкрепила. И от една страна тук става дума за спектър, от друга страна за телекомуникационни услуги, които да се разпространяват по мобилен път и точно в селските райони трябва да се осигури широко лентово, е, широко лентов спектър. Дали сега е, там е, широко лентов достъп може да се осигурява само чрез мобилните мрежи за по-дълъг период, дали това е достатъчно, не мога да кажа. Още сега имаме проблеми с количеството данни, които се транспортират по мрежата, а техническите техническите възможности, които днес предлага спектъра, не са такива, че големи набори от данни да могат без грешка и безпроблемно да се транспортират чрез мобилните системи. Това ще доведе във всички случаи до неравностойно положение на селските райони и при тях иначе разпространението би ставало чрез радиомрежи. Сега тъкмо за селските райони трябва да има и други програми, за да може да се използват в средно и дългосрочен план оптични влакна, оптични кабели. И е, един конкретен въпрос, как изглежда дебата след новата структурна политика след 2013 година за финансовата рамка, дали ще имаме е, необходимите средства на разположение, какви ще бъдат разходите за разширяване на е, цифровата политика, за мобилните мрежи, каква подкрепа ще бъде необходима от европейска страна, така че и гражданите в селските райони да имат достатъчен достъп до интернет и също така да могат да работят в тези сфери като економически субекти. Как оценявате разходите, бъдещите разходи за тези проекти и доколко има тясно сътрудничество, вие вече намекнахте това, с националните и регионалните равнища при е, разработването и изпълнението на програми. Имате ли конкретни представи? Има ли е, също така идея как е, по. Е, какъв ще бъде финансовият компонент при тяхното изпълнение. Тук вече възниква и един втори въпрос, който за мен е много важен. Става дума за неутралност на мрежата. Вие я очертахте накратко и много бих се радвала, ако чуя някои допълнения, как комисията планира в бъдеще да гарантира в държавите членки да а, няма дискриминация при достъпа до мрежата и въобще на европейско равнище да няма такава дискриминация. Как от Каквото мога да кажа от е, гледна точка на нашата комисия, е, интернет трябва да остане е, пространство, което да се ползва от всички и да дава възможност на всички, които предлагат съдържания, да могат да ги публикуват там, особено тези, които са по-малки като обем. Те представляват европейското културно многообразие и трябва да се даде възможност да публикуват в интернет. Аз мисля, мисля, че, както казах, те не трябва да бъдат измествани от водещите на пазара, които използват по-високи скорости и по-добри технологии в интернет и по този начин имат предимство в конкуренцията спрямо малките. Аз мисля, че тук трябва да запазим принципа за недискриминация. Не трябва да се дава възможност за приемане на съдържания и след това реализирането им на пазара, това според мен просто би укрепило олигополните структури в интернет, които вече се очертават на някои места. Надявам се, че преводачите все пак успяха да спазят скоростта на вашето изказване. Ще дам думата на още една германка, госпожа Трюпел. Благодаря, Дорис. Благодаря за изказването, госпожо комисар. Подкрепям всичко, което беше казано от трите колежки от Комисията за култура. Искам да ви напомня, че когато говорихте пред нашата комисия за телекомуникационната политика, казахте, че разбирате, че е необходим баланс между економическите, социалните и културни интереси. И сега, когато ви слушам по радиочастотната политика, си мисля, че сте забравили това, което парламента направи по телекомуникационния пакет. Ние успяхме да внесем някои изменения и аз ви препоръчвам да се отнесете сериозно към това, което сме направили. Не е хубаво да започваме всичко от начало. Според мен нашия подход беше много отговорен и когато поемете това, което парламентът е направил, работата ще върви в много добро русло. И когато казвате, че искате да постигнете баланс, трябва да се отне... е редно да се отнесете сериозно към нашата работа. Всички ние проявяваме отговорно отношение към економическия интерес, само че не бива да забравяме и социалната социалното и културно многообразие. Не става дума само за економически въпроси и за конкуренция. Не е необходимо да повтарям казаното от е, моите колежки. Но може би можете да ни кажете нещо повече за това е, как е, да продължим работа по интернет. Не е тайна, че между вас и господин Бърние има конфликти по въпроса за изграждането на единен цифров пазар от една страна и всички свързани с това аспекти. От друга страна, въпросите на авторското право, възнаграждението за творците какви могат да бъдат възможните решения? Ако можете да ни кажете какво обсъжда в комисията, ще ни бъде полезно. Господин Борис има думата. Благодаря. Добър керунък, пани комисар. Благодаря много. Комисията работи интензивно по този въпрос. Следващата година ще работим по политиката на сближаване. Благодарение на структурните фондове, когато аз заемах ръководна длъжност в един от полските региони, успях да въведа достъп до широколентов интернет. Но, както знаете, съществува проблемът за последните няколко стотин метра. И това е празнина, която трудно се запълва. Светлината на въпроса на госпожа Трюпел е, искам да помоля комисията да ни каже кой, какъв трябва да бъде моделът за авторското право по отношение на достъп до музика в интернет, например, бихме искали да знаем какви бизнес модели ще прилагаме в бъдеще, за да защитаваме авторското право. В момента никой нищо не знае. И накрая цифровизацията на киното. Всъщност това не фигурира в е, цифровия дневен ред или поне не по изричен начин. Според мен Европа много изостава от Съединените щати. А би трябвало да е възможно гражданите в Европа да имат достъп до европейското филмово наследство, независимо от това къде живеят, с, е, е, като се използва най-добрата технология за цифров пренос, вместо да се използва е, устарялата вече аналогова технология. За цифровизацията на киното и за превода на субтитрите е, би могло да се помисли за е, отделен бюджетен ред. Не мога да кажа конкретно, но трябва да има някакъв вариант. Да, това се прави в медийната програма. Аз мисля, че двамата комисари ще проявят интерес и ще работят заедно. Последният оратор, господин Лотър Биски. Благодаря, госпожо комисар, за предоставената информация. Широколентовият интернет със сигурност е бъдещето на европейската култура и всъщност, доколкото разбирам, вие решавате в по-голяма степен, отколкото министрите на културата. Но един аспект трябва да имаме предвид, това е развитието на комуникативни умения и тези проблеми са посочени в всички документи и установявам, че когато погледна обучението на учителите как, се появява една голяма загадка. Аз се чудя защо не се включва в обучението, в образованието на учителите, приучаване на учениците към а, комуникативни умения преди се гледаше на екрана какво става, обаче сега трябва да имаме предвид, че не само техниката предлага нови неща, но и хората, които я ползват, трябва да имат способността да боравят с нея и да имат също критично отношение към нея. Моят въпрос към вас е дали тези аспекти ще бъдат взети предвид или за вас те не са релеванти и трябва да бъдат решени на национално равнище. Благодаря. Госпожа Шот. Ще се върна на значението ще се върна на въпроса за съдържанието. Как могат творците да допринесат към цифровия дневен ред? Също така трябва да обърнем внимание и на прехода, защото мисля, че дневния ред трябва да се реализира в рамките на определен срок. Последното, което искам да кажа, е свързано с, връзките, с връзката между медиите и държавните помощи връзката с образованието и така нататък. Okay. Добре, прекратявам дебата и давам възможност на госпожа комисаря да отговори на поставените въпроси. Моля. Госпожа Трюпел Въпросите ви бяха предизвикателство. Ако и за секунда сте си помислили, че аз не се отнасям сериозно към Европейския парламент, искам да ви кажа, че това не е вярно. Аз самата съм била депутат и съм свикнала на диалог с Европейския парламент. Това означава ли, че винаги има съгласие между нас? Не, но това не означава, че се отнасям несериозно към институцията. Нека сега да реагирам по някои много важни въпроси. Благодаря за възможността да ги обсъдим. По спектъра. Всъщност това е предизвикателство, което се което възниква веднъж в живота. Имаме уникалната възможност да направим нещо, да ускорим нещата. В главата си представям нещата под формата на кръг. Трябва ни спектъра, за да изградим достъпа до широколентов интернет, оттам да се изпълни цифровия дневен ред. За, по всякакви причини. Економически, културни, образователни. Много е важно да сме наясно, че тази възможност съществува и трябва да се използва. Разбира се, трябва да се запитаме тази възможност достатъчна ли е? Ясно е, че ние имаме амбиции, амбиции, че всеки има свой собствен подход. В крайна сметка е в интерес на всички. Говорейки за спектъра, широколентовият достъп, ние не планираме втори цифров дивиденд. Комисията е абсолютно сигурна и бих казала, че това е за цял живот. Аз не вярвам във вечния живот, но за бъдеще убедена съм. Ние отговаряме за предвидимото бъдеще, и съм абсолютно убедена, че се дават възможности на всички. Ще следим използването на спектъра, за да сме сигурни, че той се използва по ефективен начин. За тази цел трябва да има достатъчен, достатъчно спектър, но това, с което разполагаме, трябва да се използва ефективно в интерес на всички европейци. Между впрочем, и това е свързано с възможностите, които осигурява достъпа до широколентов интернет за, за развитие на културата. Ние работим заедно с експертите, с заинтересованите лица. Говорихме дали няма възможност Генералната дирекция и някой от експертите да дойде да е, обясни по-подробно как стоят нещата. Много се радвам, че работя с експертите и с заинтересованите лица едновременно. Държавите членки трябва да предвидят финансовите последици в съответствие с правилата на Европейския съюз. И това, което ще кажа е малко рисковано, проблема трябва да се реши по един или друг начин. Говорейки за киното, получих информация, че Андрула е обяснила на съвета цифровизацията на е, малките кина може да бъде подкрепена с около 85 000 евро. трябва да се да положим всички усилия, никой да не пострада в този процес. look at the, at the fixed networkers, uh, then I imagine that you go... За интернет достъпа в селските райони. Не може да се каже, че има само една възможност, само един инструмент. Не е само е, оптичен кабел, може да се използват и е, спътникови връзки, но при всички случаи тези граждани не, не бива да бъдат изоставени. Моят приоритет е да направим така, че всички да имат достъп до мрежата. Няма без значение къде се намират. Трябва да се осигури най-добрата технология за всяка ситуация. И да сме наясно, че това са областите, в които могат да се използват държавни помощи и структурни фондове т.е. държавна помощ за достъп до широколентов интернет. Неутралност на мрежата. Изключително е интересна тема. Когато се говори за неутралност на мрежата, трябва да сме наясно за какво говорим, за да е, говорим всички на е, един език. В Съединените щати нещата са съвършено различни. Да не правим сравнения. Нека да гледаме собствената си е, ситуация. Мрежата е отворена, е, има конкуренция. Необходимо е да се осигурява избор за потребителите – Аз полагам огромни усилия в тази област. Прозрачните и конкурентни мрежи са задължителни. Това изисква отвореност на мрежите. Разбира се, нещата не са безплатни. Неутралност на мрежата не означава безплатност. предложението за спектъра. Да, отчитаме разпоредбите в телекомуникационния пакет. Би било глупаво да не отчитам законодателство, което е прието от парламента но което е разработено в крайна сметка от комисията. В пакета по отношение на радиоразпръскването. Там се съдържат множество възможности. Ако имате някакви съмнения, моля, кажете ми за какво става дума. Езикът на тялото ми показва, че не сте напълно съгласни. Ако обаче имате съмнения, кажете ми за какво става дума. За авторското право. и въпросът за това кой сценарий подкрепям. Аз съм за това авторите и потребителите да бъдат равноправни, да не се забравят интересите нито на едната, нито на другата страна. Що се отнася до творците? Те имат право на възнаграждение – и те би трябвало да се... Отношението към тях трябва да е по-добро, отколкото е в момента. Що се отнася до музиката, свалянето на музика е основният проблем. И в цифровият единен пазар можем да се гордеем, че това се е получило, когато говаряме за свалянето, то е незаконно и като, поли... казвам го като политик, когато знаем, че нещо е незаконно, трябва да предприеме мерки. Разбира се, тогава започват мерки срещу пиратството ли започвате а, усилия. Но в интерес на... Ние трябва да обърнем внимание на системата и когато ме питате за подкрепения от мен сценарий, това е сценарий, при който се отчитат и двете страни. Т.е. творците да получават възнаграждение. Наясно сме в Европейската комисия и Мишел Бърние и аз самата, и Мишел е номер едно, но и това понякога е отрицателният момент, понякога е положителният момент, цифровият дневен ред – е хоризонталният списък с задачи за цялата комисия. И всички 27 комисари са поели ангажимент, така че не е въпрос мен не ме интересува или промених си решението или каквото и да било друго. Е, трябва да действа максимално е, бързо, тъй като времето не решава проблемите. Свалянето от е, интернет един от тези, които работи много активно по въпроса, не в администрацията, но извън нея, ми казваше, ние губим цяло поколение, защото те са свикнали с тази дейност и не смятат, че не е възможно като дейност. Каза авторът, каза е, ораторката. Почти приключих електронното обучение е много важна част от цифровия дневен ред. И това е изключително важно. Ако учащият се, младото поколение, може да получава материал, ако обаче учителят не е на добро ниво, изпускаме възможности и така, цифровите умения и така нататък. Работи се активно. Тук е, идва и националната отговорност, но непрек... в съвета има министри, които работят в специализирани части на цифровия дневен ред. И между впрочем е безкрайно интересно. Посетих едно училище в, в, една, в един беден район, не разполагаха със съоръжения и бяха доста добре обучени, чудесни учители, с много голям ентусиазъм и желание. Но по-късно, след посещението ми, те ми показаха родителите и бабите и дядовците, които посещават училището, защото искат да научат нещо. Децата ги учат тях и това е прекрасно. Това е прекрасно. Някои от тях вече бяха стигнали толкова напред, че започнаха малък бизнес. И аз казах, ние ще се занимавам с този въпрос. И това ме стимулира да проявявам интерес към този ресор и очаквам с голямо желание работа с вас. Ораторката не говори на микрофон. Uh, и така. Председателката си включва микрофона, И среща имена на присъстващи. Това не е защото не искаме да повярваме, а защото трябва да сме по-внимателни. По-добре да сме прекалено внимателни, отколкото да вземем решения, които после не можем да проверим. променим. Äh, Благодаря много. Ще помоля господин директора Мадлен през януари вероятно да ни покаже какви са техническите възможности в рамките на едно заседание и по този начин да не а, изоставяме културните аспекти и културното наследство. И той добре може да продава програми, така че се надявам, че ще работите добре заедно. Благодаря. Сега преминаваме към точка 9. Европейска година на активни живот на възрастните хора. Да стареем заедно. On aivan totta, että me... Благодаря, госпожо председател. Вярно е, че остаряваме. Ама не знам а, дали толкова, защото изглеждам толкова възрастен, ме избрахте за докладчик. В събота. Аз съм на 47 години и в събота е рождения ми ден. А, за някои това е преклонна възраст, но а, може би е, не за всички. При всички положения, дами и господа, добре е да насърчаваме солидарността между поколенията. Това ще е важна тема за Европейската година на активния живот на възрастните хора за 2012 година. Мартин Каснер е докладчикът от водещата комисия. Той е много млад едва започва да му побелява косата, но е, ние можем да му разкажем за остаряването. Въпросът е, че няма бюджет. Не, че трябват много средства, но ако искаме да организираме Европейската година на солидарността между поколенията, трябва да има някакво събитие – защото иначе никой няма да разбере, че има, този, че има такива тематични години. Сигурен съм, че господин Каслер ще направи така, че да възникне такава бюджетна линия. А, аз бих искал да има едно, да се проведе едно голямо, популярно събитие и въпросът да бъде обсъден от обществеността. Това е много важен въпрос, особено като говорим за последните обсъждания за увеличаването на пенсионната възраст в много страни. Често говорим за отпадането на поколението от, родено през 50-те поколението от след Втората световна война. Лека по лека те се пенсионират и тяхното умение и познания а, вече не могат да се използват а, в сферата на труда. А те имат толкова много натрупан ценен багаж че обществото не трябва да го губи. И за това трябва да направим така в бъдеще, старостта да се уважава. По принцип, уважението към възрастните съще... си съществува. Но нека да не създаваме впечатление, че на нас а, е, са ни важни само хората, които допринасят за вътрешния пазар, а едва ли не всички останали трябва да ходят в някакви институции. И децата в институции, и възрастните в институции, и хората са вреждани в институции, и едва ли не най-ценните и единствено ценните за обществото а, са тези, а, които се навършват от 20 до 55 години. Не трябва въобще да се а, остава с такова впечатление. Всеки е ценен независимо от възрастта си. Дар от Бога е да може човек да живее дълго. И би било чудесно хората да устаряват така, че да могат възможно най-добре да ползват и тялото си, и ума си. Затова а, ще настоя за учене през целия живот и за спорта. Вече присъствахме на семинара сутринта и много добре знаем колко важен е спорта и е за здравия дух и за здравото тяло. Освен това, много голямо е значението на ученето през целия живот. Трябва да не забравяме и възможността за доброволна работа. Има някои хора, възрастни хора, които са изключително умели и способни. Аз не искам а, те да бъдат експлуатирани в търговския смисъл на думата, но те могат да направят много за обществото, те могат много да допринесат в доброволческия сектор, например. И трябва да насърчим тези хора да участват. Това би бил най-добрият начин хората да прехвърлят послания на следващите поколения. Аз, когато бях малко момче в Финландия, си спомням как през уикенда се срещахме на стадиона и имаше едни възрастни хора, които ни помагаха е, например, мериха колко далече сме скочили или пък е, държ... Е, с хронометри. В днешно време това вече не се вижда. Хората се записват в младежки клубове, но хората, които искат да се занимават с доброволна дейност, се мислят хората, които искат да работят за а, а, такива клубове, все се питат колко ще получат като заплата. Парите не са всичко. Човек може много да спечели от това, че доброволно дава своето време и труд. Трябва също така технологиите да се развият бързо. Трябва да възникнат нови технологии и нови устройства, които да се подобрят възможно най-много така, че възрастните да могат да ги използват. Това е важно и за ученето през целия живот. Всички елементи на обществото, независимо от техния, тяхната възраст или полова принадлежност, трябва да участват в техническия прогрес и мисля, че обмяната на най-добри практики може да изиграе своята добра роля тук. Госпожо председател, въпреки, че знам, че има хора, които искат да останат и да работят тук поне до 6 и половина тази вечер, е, ще бъде възможно най-кратък. Ще... За това ще приключа с няколко заключителни думи. Трябва ни бюджет, трябва някакви ресурси, с които да насърчим е, между поколенческата солидарност. Трябва ни голямо събитие за годината за активни живот на възрастните хора. Трябват ни образователни събития културни събития и спортни събития, за да може всички да могат да се възползват. Трябва да подчертаем значението на доброволчеството и на новите технологии и най-вече обучението през целия живот трябва да е на разположение за всички. Стига сме го повтаряли, нека да го направим достъпно за всички в целия Европейски съюз. Благодаря, госпожо председател. Готов съм да отговоря на въпросите. Очаквам да чуя вашите идеи и предложения. Благодаря, Хано. Установихме всички, че днес ти си бил на фризьор, за да можеш да изглеждаш тук е, съответно на обстановката. Така. Госпожа Шилдърс или Шалдърс. Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам становището на докладчика в Сянка от групата на социалистите, която, за съжаление, не може да е тук. Аз работя по този въпрос в Ирландия отдавна и според мен това е приоритет за следващите 10 години. Фактът, че Европата застарява, отдавна е тема на дискусии. Средната възраст на европейските граждани се повишава, а ръждаемостта същевременно в цяла Европа намалява. Ще представя някои интересни данни от базани на Евростат от 2012 година активното население в Европа ще започне да намалява значително. Населението на 60 годишна възраст ще се повишава с 2 милиона на всеки две години от 85 милиона граждани над 65 годишна възраст. Тяхна, те ще се повиша значително. Средната възраст на гражданите ще се повиши а, с 8 години, от 40 на 48. А, Европейската година на активни живот на възрастите черпи правно основание в картата на основни права. Там се казва, че трябва да се уважава правото на гражданите да водят достоен живот. Член 3 от Лисабонския договор дефинира солидарността между гражданите като основна цел. Стратегия 2020 подчертава значението на активното стареене. По-възрастните не са ча, просто част от а, пазара на труда. Искам да подчертая тяхната важна роля сред приятелите, гражданското общество и семейството. Това поколение може да участва по, по важен начин. 6% от хората над 60 години помагат активно в семейство, 13% работят извън семейство, 11% са активни в доброволческа дейност. Това е насоката, в която трябва да насърчаваме активното на старене. Дефиницията включва не само потенциала на възрастните, но и пречките пред тях. В Европа все повече хора са изправени пред дискриминация предимно в здравеопазването и социалните услуги. Възрастните имат проблеми с достъпа до новите технологии. Заетостта за хората между 55 и 65 се повиши през последните години от 37 на 46% от една страна. Това беше една от целите на Лисабонската стратегия. От друга страна, проблемите с дискриминацията и достъп до сериозни услуги стават все по-актуални стареенето има и, я, и друг ясен аспект. 43%, 60, и много, 19% от хората на 65 годишна възраст в Европейския съюз живеят в бедност. Основната, основният проблем да се постигнат целите, които си поставяме, е финансирането. В момент на бюджетни съкръщения финансирането е ограничено, това има пряк ефект върху качеството на здравното обслужване на възрастните. Ето защо комисията трябва да играе ролята на координатор и да укрепва ролята си в представянето на, стратег... на стратегия на различни нива. Комисията трябва да интегрира различни политики, насочени към по-добър живот на възрастните. Регионалните и местни власти трябва да участват активно, защото те са е, всъщност е, центровете, които полагат грижи за възрастните. Мисля, че това са областите, в е, които Европейската година на активно строене може да е своя принос. Благодаря. Трябва да посоча, че Комисията по култура няма да изготви цялостния доклад. Ние можем само да е, изготвим културните и е, образователно-политическите аспекти, така че основната работа ще се извърши в Комисията по заетост и по тази причина от нас се иска само становище по е, обучение през целия живот, е, т.е. по отделни аспекти само. Следващият е, оратор Борис. Благодаря, госпожо председател. Ние наистина трябва възможно най-бързо да осъзнаем, че ние също остаряваме и като погледнем какви са демографските тенденции в Европа, мисля, че това е ясно. Искам да подчертая две неща. Първо, много е важно да се подчертая ролята на университетите за хората от третата възраст. Всички, които са ги видяли, знаят колко са важни и най-добрите практики тук също трябва да са предмет на обмен. Второ, що се отнася до професионалната активност след достигане на пенсионна възраст? Някои могат да работят и след пенсионна възраст и желаят да правят това. И то може да бъде техният съзнателен избор. Тук обаче бихме загубили много, ако Европейския социален фонд не го използваме за подпомагаме на онези, които искат да работят на половин работен ден след настъпване на пенсионната възраст. И трето, ангажимента по отношение на доброволния труд. Тук ще посоча кажа един пример от Будапешта. Там има големи спа центрове и всеки знае, че те функционират там от стотици години. Обаче 90% от гостите там в спа центровете до 16 часа са хора, които са всъщност възрастни хора, над 50 години и повече. Така че и в напреднала възраст може да се води приятен живот, ако наистина има такава традиция. Благодаря, благодаря, казва председателката, колегата Кели. Микрофонът не е включен. Ще бъда кратък. Защото предишните оратори разгледаха всички въпроси. Жалко е, че нямаме бюджет, няма бюджетна линия посветена на тази тема. Определено има въпроси, има области, които заслужават подкрепа. По-конкретно ученето през целия живот. Има много хора над 60 години, са готови да придобият компютърна възможност. За тази цел обаче са необходими съответни възможности. Освен това, за преходното пенсиониране. Е, можем да направим предложение, но ни трябва бюджетен ред. Аз самата искам да дам а, право на колегата на моят по време на моята работа на Балканите аз винаги съм установявала това. Необходими са ни услуги за възрастните хора. Хора, които са достигнали пенсионна възраст и са готови да продължат да служат на обществото, т.е. да предоставят своята квалификация в служба на обществото и то най-вече в страни, където помощта им е необходима, в Босна, и Херцеговина, в Косово. Те са благодарни на всеки, който е, отива там и е, участва в изграждането на новата страна. Имам предвид и други страни, е, Украина, Азербайджан, навсякъде там има възможност да се използват тези хора като експерти. Колко инженери в пенсионна възраст е, просто нямат какво да правят по цял ден. Е, могат да отидат и да помагат там като експерти. За съжаление, е, тези услуги, които могат да се предлагат от е, възраст, частните специалисти като че ли не са в полезрението на комисията. Комисията има тук своя представител, но искам да посоча, че това е първата дискусия и когато представим документ на хартия, моля комисията да вземе отношение по него. Благодаря за това, че вие присъствате тук. И Накрая Хано Такова създава фризура. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за комплиментите и хубавите думи. Знаех, че ще говоря за старенето и затова реших да изглеждам добре. След това Осъзнах обаче, че докладчика в сянка е била на фризьор. Жалко е, че не можем да впечатлим повече хора. Понякога човек си мисли, че 33 евро не е кой за каква инвестиция, ако, никой не, ако няма кой да види резултата. Както и да е. Много съм благодарен за това, което беше казано. Кастъл и Ван Нистелрой искат да добавят израз за солидарност между поколенията към наименованието на доклада. Предполагам, че няма проблем, единствено, че заглавието е твърде дълго. Понякога краткото изразително заглавие е по-добро от дългото подходящо е, както каза председателката, пак да обърнем внимание на културния сектор. Как се разгледа въпрос, свързани с заедостта, демографските промени през следващите 50 години. Така че нека пък ние да останем в рамките на нашите компетенции, които са култура, спорт. Идеите, които ми подсказахте, са много добро начало и съм убеден, че когато започна да пиша, ще остана млад или поне ще устарявам по достоен начин. И ще видите това е следващия път. Благодаря на 2 декември. Ще обсъдим доклада на господин Такула и след това нормалната процедура ще бъде през януари. През декември ще Имаме официален доклад от колегата, който ще обсъдим. Благодаря на онези, които останаха тук до края. Знам, че е късно, е, четвъртък, след обед. А аз е, ще трябва да участвам и в присъждането на литературната награда. Моля ви е, сега да бъдем малко по-бързи. Сега, точка 10, одобряване на решенията на координаторите. Предполагам, че някой едва ли има нещо против тях. С това приключваме работата по точка 10. Точка 11. Разни въпроси. Не смятам, че някой има да каже нещо. И 12-та точка, дати на следващото заседание 1 декември от 15 часа и 2 декември от 9 до 12.30 часа. Ако нямате да кажете нещо друго, благодаря на преводачите и им се извинявам, че а, понякога трябваше да превеждат много бързо. Благодаря им за това, че трябваше да се справят и да понесат с моя френски